Good uh, afternoon. Early... Добър ден, е, можем да кажем почти е, добър вечер. Много ви моля да заемете местата си. Бих желал да приветствам всички представители на националните парламенти както и членовете на Европейския парламент, разбира се. Поздравявам с добре дошъл Дамир Мателян от дясната ми страна, ваша лява. Той е заместник председател на Комисията за регионално развитие и фондове на Европейския съюз към Харватския парламент. Заедно ще модерираме, ще председателстваме тази размяна на мнения и ще приключим с заключителни бележки в края на сесията. Освен това приветствам и представителите на парламента на Черна гора, които също присъстват в нашата дискусия днес. Както знаете, днес ще обсъждаме е, европейския бюджет, е, многогодишен бюджет, т.е. Е, следващата МФР 21-27 е година. Как да я направим годна да се справи с глобалните предизвикателства? И Както знаете, през последните месеци, седмици, това е една много актуална тема. Председателят на Европейския съвет Шаро Мишел е, обяви е, вече нова версия на предложението за МФР в петък е, и свиква специален Европейски съвет в края на настоящата седмица, в четвъртък, за да се обсъдят собствените ресурси и МФР. Естествено, дискусията ни днес е изключително актуална на този фон тъй като се водят интенсивни междуинституционални дискусии. По-добър момент едва ли бихме могли да подберем. Още в началото ще напомня, че през миналата година, когато се проведоха европейските избори, гражданите ни призоваха да започнем действия, е, така че да преодолеем предизвикателствата на Европа и света. И ние не можем да ги разочароваме и да ги мамим. Е, те очакват от Европа да се справи с климатичните промени. Европейската комисия е, вече обяви нов европейски зелен пакт и свързан е, с него механизъм за справедлив преход. Е, така Европа би трябвало да се подготви за 2050 година като една климатично неутрална економика. И в предложението, което лежи на масата, се оказва, че целите, е, които се представят, са действително амбициозни, необходими, жизненно важни, но същевременно е, финансирането не е достатъчно. И е, в крайна сметка се оказва, че е, така се взима от Хоризонт Европа, от селското стопанство, от Еразъм Плюс. Е, от единия джоб взимаме, слагаме в другия джоб. Е, така не можем да се справим с тези глобални предизвикателства и същевременно ще се появяват нови, които ще ни притискат. Ще спомена само цифровата революция, безработицата, миграционния натиск, геополитическата нестабилност, както и да е цифрите, които са представени в предложението на Шаро Мишел, са голямо разочарование основание за Европейския парламент. Е, много важно е, естествено, е, в е, настоящия Европейски съюз от 27 държави членки да се предвидят допълнителни средства, за да могат да се преодолеят и предизвикателствата и новите задачи да се изпълнят през 7 годишния период, независимо от това, че имахме и 7 години економически растеж, средствата не стигат. И така, начинът по който бюджетът се финансира трябва да бъде модернизиран, трябва да помислим за това как е, трябва да се е, реализира в крайна сметка системата за собствени ресурси. Тя се базира на националния принос за сметка на националния доход. Това са възможности, е, но същевременно и е, се очертава необходимост от реформа. Нека да подчертая, че е, в предложението е, на Шарл Мишел нещата все още са, така да се каже, в начален стадий. За момента ще трябва да мислим и за нови категории от собствени ресурси. Въвеждат се такива според предложението на Шаро Мишел и същевременно трябва да се създават и истински, така да се каже, възможности и източници за устойчива система на приходите. Как можем в крайна сметка да се откроим от и различим от другите мегасили в е, Европа. Е, трябва да помислим за е, това какво ще бъде особено важно за нас, а именно да запазим естествено ръста на националните економики и същевременно да насърчим конкурентоспособността и естествено и сътрудничеството между държавите членки и Европейския парламент. Трябва да подчертая, че националните парламенти си остават в крайна сметка суверена по отношение на фискалната политика. Е, европейският бюджет е бюджет на инвестициите. Той не представлява допълнителни данъци, е, не, не е допълнително финансово бреме за гражданите. Разчита се на нетните е, е, плащания е, и всяка страна в крайна сметка печели от тази добавена стойност, която се съдържа в европейския бюджет, дори и така наречените нетни плаци. Някои страни е, желаят да пестят, е, но по този начин застрашават европейските ценности. Нека да подчертая, че е изключително важно да помислим е, за това, че предизвикателствата са пред нас и те няма да изчезнат от само себе си. Такмо обратното ще се появяват нови спешни проблеми и а, е, а, е, ако ги бавим, а, е, ако бавим решаването им, те ще бъдат още по-скъпи за нас. И така, сред нас има много хора, а, които а, имат различни мнения по този въпрос, а, но при всички положения е много важно да поговорим с всички национални парламентаристи. Е, по този начин е, ще оформим нашата позиция. Вие сте в крайна сметка пряко избрани представители на гражданите и ще изразите тяхното мнение. Да ви информирам за реда на заседанието. Е, първо трябва да подчертая, че ще се постараем, колкото е възможно повече представители да вземат думата, ако желаят да участват в дискусията. Така че по време на е, панелните изказвания е, също ще наложим регламент. Е, регламент за изказванията ще има и за всички участници, които е, взимат думата по време на дискусията. Най-вероятно не всички ще могат да вземат думата днес. Е, ще трябва да ограничим времето за изказване до две минути. В зависимост от хода на дискусията е възможно дори да съкратим още повече това време за изказване. На е, местата си, на масите пред вас, ще намерите. Е, карти, е, с които ще можете да е, е, дадете знак, че желаете да се изкажете. И в момента, в който попълните е, тази карта, ще я предадете на разпоредителя, за да стигне и до нас. И това въжи и за членовете на националните парламенти, както и за членовете на Европейския парламент. Формулата, която ще спазваме, ще бъде двама национални парламентаристи, двама членове на... Е, един, извинете, един член на Европейския парламент и така нататък. И така, веднага давам думата на господин Мателян, за да ви поздрави също. Благодаря, господин председател. В началото на нашата сесия е, сме предвидили е, е, изказвания на шестима е, представители на е, и на националните парламенти. Господин Албрихт, който е съдокладчик по МФР, е, ще вземе думата прав. Не повече от 5 минути. 5 минути не е чак толкова малко време за един парламент. Благодаря за възможността да споделя с вас, най-вече с колегите на, от националните парламенти, как е, протича работата по МФР. Целият пакет е, се е, състои от различни елементи. Така че ние ще обсъждаме не само един елемент, а всички елементи Нашият е, председател вече говори за регламента е, по МФР. Всъщност, е, как точно ще финансираме основните политики, как ще структурираме бюджета и целият механизъм по изпълнението му. И естествено функционирането на бюджета като цяло. На второ място собствените ресурси, както колегите вече споменаха. На трето място регламентите във връзка с кохизията, транспорта и така нататък и така нататък. И на четвърто място върховенството на закона. Първият елемент се основава на единодушното решение на съвета на ЕСЕ, не Европейския съвет, а на съвета на ЕСЕ. И тук става дума за това, че трябва да се постигне споразумение с парламента, Европейския парламент. На второ място собствените ресурси. Тук процедурата е различна. Оредбата по различните политики се основава на процедурата за съвместно взимане на решения. Така водиме е, преговори. И на трето място е, върховенството на закона. Е, едно предложение на комисията. Първо, има и съдокладчик по МФР Маргарида Маркес. Ние представихме вече вижданията на Европейския парламент за това какви средства са необходими като имахме предвид Брексит, новите приоритети и изхождахме от е, разбирането, че трябва да запазим същото ниво е, е, но вече без приноса на Великобритания. И това означава, че се открива една финансова дупка, която трябва да се запълни. Само така можем да постигнем същото ниво. И на практика това означава по-голям национален принос от държавите членки. И по тази причина сега се водят политически дискусии за това какво желаем да постигнем в Европейския съюз. Същото ниво, което означава повече пари в бюджета, или трябва да свалим летвата. И така, съвсем ясно става, че след двустранните разговори, които провежда председателят на Европейския съвет, е, за да се постигне е, единодушие, е, се предвижда на практика съкръщаване, намаляване на Европейския съюз, намаляване на полето за действие на този съюз. Това съвсем ясно се очерта. И така при преговорите за МФР ние сме готови да отхвърлим едно такова предложение, защото този подход, който предполага намаляване на действията на европейско равнище, не ни задоволява в никакъв случай. Един по-малък многогодишен бюджет означава направи тика по-малко конкретни програми става дума за конкретни съкръщения е, по конкретни политики. Е, политиката е, за отбрана 50%, изследвания и развойна дейност също, кохезия също на практика ще бъдат намалени средствата там, съгласно това предложение на председателя на Европейския съвет. И ние смятаме, че трябва като парламент да обединим интересите на всички политически групи и да имаме една последователна обща позиция, за да отбраним, за да браним е, нивото, на което бяхме и да браним и обхвата на е, действие на европейско равнище. Благодаря, господин Обрищ. Вие спазихте регламента съвсем точно. Госпожа Маргарида Маркес е съдокладчик по МФР. Имате думата. Благодаря. Ще говоря майчиния си език. Много благодаря, господин председателю. Първо искам да подчертая значението на такъв вид заседания и именно този обмен на гледните точки на националните парламентаристи с европейските е, депутати. Вече съм имала възможност да съм от другата страна, т.е. да представлявам национален парламент в същата тази зала. Искам да кажа, че това сътрудничество е изключително важно. В рамките на многогодишната финансова рамка това сътрудничество сякаш има още по-силно значение. Защо? Нека да се върна на току-що чутото от господин Долпрехт. Положението не е лесно, дори бих казала е много сложно. И при все това е много важно да се разбере позицията на Европейския парламент в тази област. Последното нещо, което Европейския парламент а, а, твърди всъщност е, че е сред институционална криза или че се е предизвикала институционална криза. Сега има нов парламент, нова Европейска комисия, нов председател на съвета. И това представлява едно огромно предизвикателство. А именно да привлечем отново доверието на европейските граждани – те трябва наистина да вярват в Европейския съюз. И това е първото предизвикателство. Европейският парламент е ангажиран с тази цел. А ако имаме каквото и да било съмнение по този въпрос, би било достатъчно да прочетем това, което са написали четиримата ръководители на четвърте големи политически семейства в Европейския парламент – и в действително трябва да се разбере, че европейските граждани, които са ни избрали, имат очаквания и ние сме длъжни да отговорим на тези очаквания. Всички тук разбираме какви са надеждите, какви са очакванията на гражданите, какво искат от нас. Да се борим срещу проблемите с климата, това беше червена нишка във всички изборни кампании в цяла Европа. Цифровия преход. Този преход трябва да бъде справедлив, който да не отхвърля когото и да било и да не създава ново неравенство. Това също беше в центъра, в сърцето на изборните програми в цяла Европа. Въпросът за сближаването в Европейския съюз, насърчаването на това сближаване, насърчаването на участието на младежите в европейския живот, за да познават по-добре Европейския съюз. Всичко това е в нашите програми и точно за това имаме и бюджетна амбиция, за да можем да отговорим на тези очаквания. Това е и основната причина, поради която казваме, че този проект за бюджет не е достатъчен. Чуваме европейските ръководители, чуваме председателя на Европейската комисия, председателя на съвета, всички е, тези политици, които говорят за европейски амбиции, те всички сякаш са съгласни с приоритетите на Европейския парламент. Но оттам нататък, в момента в който всички сме съгласни с приоритетите, когато това трябва да се преведе в, е, на бюджетен език, тогава вече нещата се различават. И това, което ни се предлага, не позволява да се изпълнят именно тези приоритети. Европейският парламент не може да се съгласи с този проект от бюджет. Ние не изискваме непременно, въпреки че, разбира се, няма да се откажем, но не изискваме непременно държавите членки да участват повече. Не, това, което казваме е просто, че държавите членки трябва да продължат да участват в формирането на бюджета. И знаем, че могат да се увеличат бюджетните пера без това да струва нещо на европейския гражданин. Тук става въпрос за европейските политики. Да се борим срещу измененията в климата, такси за компенсиране на въглеродния двуокис. Всички тези политики трябва да можем да ги осъществим. Има и други проекти, които проистичат от самия един пазар, например таксата върху финансовите транзакции или цифровия данък. Но трябва да сме последователни. До толкова доколкото следва да отдадем достатъчно средства за нашите приоритети можем да гласуваме, да приемем, да поправим многогодишен бюджет, но няма как това да стане на всяка цена. Благодаря. Благодаря. Госпожо Меркеш, малко Повечко говорихте от господин Обрих, 35 секунди по-дълго, но все пак се справяме. Господин Хосе Ноел Фернандес, който отговаря и е съдокладчик по собствените ресурси, ще вземе за 5 минути думата. Имаме малък бюджет и искаме с този малък бюджет да направим всичко. Но този бюджет има огромна добавена стойност. Постоянно ми се повтаря, че всички институции, че цялата администрация на Европейския съюз представлява по-малко от 7%. От бюджета, съответно, 93% остава за инвестициите. Искаме геополитическа Европа, която да отговори на цели, които да се съвместят, да са общи. В този случай нямаме нужда от повече пари, отколкото ако всяка държава свърши същото искаме старите политики, така ги наричаме. Това е грешка. Тук става въпрос за традиционни политики. Те не са стари. Те са и модерни, като политиката на сближаване или като общата селско-стопанска политика. Но има и нови предизвикателства, с които трябва да се справим. За тази цел имаме бюджет сформиран за 85% от, националните, е, от националния принос. И само 15% са митническите приходи. Трябва да избегнем отново I want my money back, когато всеки министр си мисли, че бюджетът му принадлежи. И трябва още нещо да кажем, че Германия, Франция и двете държави са с 38% от разходите, което означава, че две държави членки представляват около 38%. Това, разбира се, придава сила. трябва да се приключи с бенефициерите и с приносителите. Всички печелят от съвместния бюджет и това е доказано. Трябва да се да каже истината на гражданите. Всяка държава членка, дори да не получи нищо от бюджета, има изключителни ползи, дори само заради достъпа до вътрешния пазар. Знае се също, че те получават. Освен това, имат държави членки, които получават и компенсации, и компенсации върху компенсациите. Така че този въпрос трябва да се разгледа внимателно. Въпроса за приходите. Има едно число, което не е вълшебно. Става въпрос за 1,3 точки от е, брутния вътрешен продукт. Мисля, че трябва всички да се споразумеем около принципа, че който не плаща, също трябва да плаща. Всички цифрови предприятия трябва да платят. Ето това е въпрос на масата. Предложението на Шал Мишел по собствените ресурси наистина върви в правилната посока, за разлика от е, многогодишната финансова рамка. Защо е в правилната посока? Защото става въпрос за такса върху пластмасата, за приходите по схемата за обмен на квоти на емисии и, и съответно създаването на нови собствени ресурси, както споменах. Например, такси върху големите предприятия. И още нещо, което би трябвало ние хармонично всички заедно да защитаваме. В Европейския съюз има финансови измами които всъщност ни пречат да получим 7 години приход. Те са равносилни на 7 години приходи. Ето тук трябва също да положим усилия, за да не тежим на европейския гражданин. И трябва да съзнаваме още нещо. Ние сме единствения парламент в света, в който се произнасяме по разходите, а нищо не можем да кажем по приходите. Приходите са в държавите членки с а, единодушно решение в СВТ. И още едно единодушно решение ратификация във всеки национален парламент. За това казахме, че ако искаме да имаме сила и да имаме някаква тежест в тези преговори, ние ще се съгласим с а, финансовата рамка само ако се споразумеем по собствените ресурси. И това споразумение означава, но не само соб... допълнителни собствени ресурси. Например, за глобите, не знам дали знаете, че глобите се включват в даден бюджет дадена година, но след това се връщат в джоба на всяка държава членка и всъщност не представляват общ бюджет. Те се връщат пропорционално на приноса на всяка държава членка и това е недопустимо. И още нещо. Опростяване. Ще приключвам. Искаме, например, да приключим с компенсациите, с възстановяванията и тези компенсации върху компенсации. А по митническите права, по митата, ми се струва, че държавите членки вземат 20% от тях. И според мен това е много, прекалено много взимат от тези мита. 10% би било достатъчно. Благодаря. Фернандес. Благодаря, господин Фернандес. Сега ще дадем думата на Валерий Хае, съдокладчик по собствените ресурси. Госпожо Хае, имате думата. Благодаря ви. Благодаря. Много съм щастлива да участвам в този панел, който ще ми позволи да покажа заедно с колегите, че европейския бюджет в различните си съставки може да се използва в служба на нашите европейски политики и ще ни позволи да се справим по-добре с световните предизвикателства, след като това е целта ни днес. Нека да погледнем старите е, финансови рамки. Всяка една от тях е, е обслужвала някаква голяма политика или цел. 88-93 вътрешния пазар, 94-99 економически и валутен съюз. 2000-2006 голямото разширяване, 2007-2013 продължаването на разширяването и Лисабонската стратегия, 2014-2020 устойчив растеж, устойчив и интелигентен растеж. Според мен следващата рамка трябва да съпътства две стратегии европейския суверенитет и екологичния преход. В случая става въпрос за суверенитет, но и за разнообразие, както в областта на създаването на инструменти за съвместна отбрана, така и, например, космическа програма, която ще ни позволи ние, европейците, да се сравноваваме на висотата на върховите постижения на всички останали държави. Във връзка с климата, става въпрос за това разходите да са ползотворни. не само чрез програми, чрез Лайф и Хоризонт, но и чрез съгласуване на всички наши разходи с Парижкото споразумение. И действително и приходите са много важни. Ние, например, подкрепяме създаването на така наречения пластмасов принос – все още се обсъжда колко ще бъде този принос. Може да бъде 80 евроцента или 1 евро на килограм нерециклиран пластмасов отпадък от всички пластмасови отпадъци в дадена държава. Тук не става въпрос само за нов ресурс, а става въпрос за истински инструмент в служба на стратегията за пластмасата, която ще ни помогне да защитим океаните и околната ни среда и, и в това ще участва европейския бюджет. Вече се каза също, че интеграцията на приходите от схемата за обмен на квоти и емисия може също да се включи в Европейския парламент, както и създаването на механизъм за въглеродна корекция на границите. И този механизъм може да се появи през 2021 година чудесно средство, за да може тези трети страни да избегнат свръхразход и няма да имат друг избор, освен по-малко да замърсяват. И така ще избегнем аутсорсинга и така наречения въглеродно изтичане на нашите фирми, които искат да се починят на по-низки норми за замърсяване. В крайна сметка става въпрос за справедливо таксуване на различните страни в вътрешния пазар. В Европа съществува тази култура на, на принос към благоденствието на обществото. И точно такъв вид мерки са необходими за засилване на равнопоставността. Говорихме и за глобите, има и много други възможности, но с това ще приключа. Мисля, че Шал Мишел представи един инструментариум миналата седмица и по този повод ще кажа, така както чухте и от колегата ми току-що от Жозе Мануел, но, но бих стигнала и по-далеч. Да, в добра посока сме, но действителността е, че Шал Мишел действително много работи с позициите на националните парламенти. Това е много важно, така че има положителни нотки, положителни, положителна насока, но за сега действителността е, показва, че трябва да сме предпазливи. И все още не сме постигнали успех. За пластмасовия принос. От години Европейския парламент иска нов собствен ресурс. От години Европейския парламент иска също да се премахне а, възстановяването на държавите членки. А днес в предложението от петък ни се предлага това чудесно, нов принос, нов собствен ресурс, обаче с това обратно възстановяване това е крачка назад. Защото в крайна сметка духа на новия ресурс е обратен. Така че това е сериозен проблем. Втора тема, мисля, че Жозе Маниел също го каза. Въвеждането на нови собствени ресурси в рамките много годишната финансова рамка. Според мен това включване не е достатъчно. Трябва да има правно обвързващ ангажимент от страна на държавата членки в следващата многогодишна финансова рамка да се включи. Защото иначе ще сме сигурни, че няма да присъстваме на нова реформа за следващите 20 години. Ще спра до тук и се надявам, че действително успях да докажа, че бъдещия европейски бюджет може да бъде инструмент в услуга на нашия суверенитет. Благодаря. Yes, you are. Uh, thank you, Mrs. Uh, да, така е. Благодаря, госпожо Хайе. Продължаваме. Струва ми се с е, френските изказвания. Давам думата на двама е, делегати от Франция. Господин Венсент Ебле. Е, всъщност, господин Жан-Франсуа Лапен от финансовата комисия, комисията по финанси. Имате думата. You can say better rapper. Okay. <laughs> Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Уважаеми колеги, следващата многогодишна финансова рамка ще определи амбициите на Европейския съюз до 2027 година. Европейския съюз се опреква, че се подава на инерция и в същото време, че има амбиции – естествено това ще се окаже предизвикателство. Имаме колективна отговорност за да намерим общия терен, на който и националните парламенти да могат да изкажат позициите си. Френския сенат прие няколко европейски резолюции, последната от 11 февруари, за да формализираме нашата позиция по следващата многогодишна финансова рамка в навечерието на изключителната среща на върха на 20 февруари. Става въпрос за 21-27 година с над една точка от вътрешния продукт. Европейската комисия иска увеличение в бюджета на няколко приоритета и Франция се съгласява с тези няколко приоритети. Но Европейската комисия предлага също така за традиционните политики а, известно намаление, например за ОСП или за политиката за сближаване. Там кредитите, кредитите са намалени съответно с 15 и с 10%. Френския сенат е против тези съкръщения и това е твърдата наша позиция. Ние считаме, че финансирането на нови политики води до е, нова иерархия и се оказва, че в тази иерархия ОСП ще се окаже стара политика. Европейската комисия предлага изцялото премахване на, на обратните плащания. Ние се надяваме, че ще се сложи край на тези механизми и разбрахме, че това е чувствителна тема. Финландското председателство предложи нов инструментариум през декември, но този инструментариум е незадоволителен. Например, във връзка с Европейския фонд за отбрана, там се предлага наполовина съкръщение. Днес държа да представя пред вас едно силно убеждение – това, което няма да приложим в Европейския съюз, ще трябва да поемем задължително от националните си бюджети, особено в такива стратегически области, като а, отбраната, например. Така че истинската добавена стойност тук е именно това, което ще можем да направим заедно на европейско равнище по много по-ефективен начин, отколкото на национално равнище. Например, за космическата област знаем, че чрез проекти като Галилео и Коперник днес ни предоставят независимост, автономност. Така или иначе, бюджетното уравнение е сложно и имаме загуби вследствие Брекзит. Тези загуби са от 10 милиарда евро. Трудно ще е в този контекст, разбира се, да намалим приноса на държавите членки в финансирането на европейския бюджет. Във Франция ще се увеличи този принос с 7 милиарда евро, ако предложението на Европейската комисия се приеме и сигурно с 9 милиарда, ако действително е, определим е, бюджета на 1,3 от е, БВП, както го иска парламента. Трябва бюджета ни да бъде обърнат към новите приоритети, но трябва да останем и реалисти за финансирането на европейските политики. В последната си европейска резолюция считаме ние в Сената, че липсва достатъчна амбиция, както в конкурентоспособността, така и в сближаването. Целта за финансова стабилизация в еврозоната все още не е консенсусна, но Франция би желае Лала Европа да има по-сериозно финансово покритие на тази област. Тук става въпрос за осъществяване на онова, което се очаква от нас в Европейския съюз и за степента на доверие у нашите съграждани. Благодаря. Благодаря, господин Лапа. И последният ни оратор е Ондай Бенешик, председател на Комисията по европейските въпроси на Чешкия парламент. Заповядайте, господин Бенешек, имате думата. Благодаря, че ми давате думата. Аз съм си подготвил презентацията на, френски, на, извинете, на чешки, така че минавам народния си език. През последните години на събирания подобно на тези говорихме винаги за Брексит като за предизвикателство. И Брексит наистина е предизвикателство, защото излизането на Великобритания ще намали военния ни капацитет с 25%, ще изгубим и технология за сигурност и отбрана. съществуват предизвикателства, свързани с многогодишната финансова рамка. Но с Брексит са свързани различни шансове, защото Брексит би могъл да бъде импулс за модернизиране на Съюза. Сега ще е необходима нова многогодишна финансова рамка а, и модернизацията няма да бъде самоцел. В рамките на многогодишната финансова рамка трябва да се заемем с тази модернизация. Необходими са ни средства за новите спешни предизвикателства, за да може Европейския съюз да стане важен глобален актьор. глобализацията е отразена в МФР. Е, например, е, е, сега ще се заделя 10% повече за цифрово развитие, няколко пъти повече за младеща, три пъти повече за защита на граници. Също така са предвидени повече средства за научни изследвания и иновации. Също така и за сигурност. Това са все области, които не могат да минат без е, иновации. За развитите страни това означава повече. Например, Чешката република във времето между девете световни войни Чехия беше е, сред първите 10 най-развити индустриални държави. В момента Чехия е на кръстопът по отношение на своята промишленост. Трябва да продължим чехословашката традиция, но са ни необходими и иновации и стартъпи. Държавите, които успяват да мобилизират средства за иновации, имат добри перспективи. Трябва да гарантираме, че ще работим с ориентация към бъдещето, което обаче не означава, че традиционните политики трябва да бъдат изоставени. Имам предвид кохезионната политика, например, защото тези политики имат не само економическо, но и политическо значение. За това е добре, че Харватското председателство се стреми към равновесие от една страна между традиционните области и от друга на новите области. Европейския съюз за нас е, е гарант за стабилност, но не само това. Необходима ни е колективна защита. НАТО вече не може да гарантира тази защита. Необходими са ни допълващи действия за справяне с кризи и за гарантиране на стабилността в нашата е, среда. За целта ни е необходимо управление на кризи. В Европа има 10 групи за реагиране на кризи, също така групи за военна реакция. Около 3000 европейски войници са стационирани в Близкия изток и Африка. О, не! многократно е поверявало управлението на кризи на Европейския съюз. Милион и половина а, хора работят по управлението на кризи, на кризи е разходите са, възлизат на 200 милиона годишно. Европа не е а, а, незначителен играч. Това трябва да се знае. Важно е, че помагаме на други, които работят за сигурността по света, например Съединените щати и НАТО. Важно е да а, засилим нашата военна мобилност, защото това е важно за НАТО. 6 милиарда а, са предвидени и за това ние сме важен партньор на НАТО. Също така и новата зелена сделка на Европейския съюз е важна. Европа се е поставила за цел да стане климатично неутрален континент и за това е, трябва да се инвестира в тази област, в иновации, в научно-развойна дейност. Също така трябва да променим нашата економика, нашата стопанска дейност и това трябва да са нашите приоритети. За Чешката република, която е високо развита държава, е важно да постигне своите екологични е, цели, което трябва да върви ръка за ръка с целите по отношение на иновацията. За да можем да постигнем тези цели, трябва да действаме заедно в глобалния контекст, защото противен случай производството ще бъде изнесено в Китай, където ще се произвежда при съвсем различни условия и околната среда в света няма да се промени. Господин Дамагой Милошевич от е, Хрватска за две минути, моля. Благодаря. Ние сме напълно наясно, че е, европейските средства са много важни за всяка една държава, без значение дали те са нетни платили или получатели. Намаляването на средствата предизвиква евроскептицизъм и а, обратното. увеличаването на средствата от европейския бюджет а, води до евроскептицизъм скептицизъм в нетните плаци, така че е необходим баланс. Друго важно във връзка с структурните фондове е конвергенцията, особено държавите с застаряващо население и които страдат от емиграцията на млади образовани хора в по-развитите държави. Е, трябва да сме наясно с тези процеси на вътрешна миграция, които за някои държави членки ще имат дългосрочни последици страните от Западните Балкани страдат особено от последиците на тази миграция, затова трябва да бъдем по-интелигентни и по-бързи. И накрая, но не на последно място, трябва да работим за малките средни предприятия, които са гръбнака на всяка една економика. Европейския съюз трябва да наблюдава как средствата се е, използват както от публичните, така и от частните ползватели, в това число и МСП, за да може в крайна сметка МСП да станат по-силни, по-технологично напреднали и в резултат от това по-конкурентно способни в глобален мащаб. Благодаря. Следващия оратор Аналин Ван Посат от Белгия. Благодаря, господин председател. Ще говоря нидерландски. Много съм щастлива, че сега вече мога да погледна всичко това, което се случва в Европейския парламент от друга страна, е, тъй като е, съм член на Националния парламент в Белгия. Ще подчертая няколко неща. Колко важно е да имаме предвид, естествено, и всички задачи, които трябва на национално равнище да се е, е, извършат е, и изпълнят, при положение, че европейският бюджет ще намалява, както виждаме. Приходите от европейските митници те са изключително важни за такива високоразвити търговски региони, като Фландрия, например – стревожени всичко това, което се предвижда в това отношение, е, а именно намаляване на е, това, което ще влиза в държавните хазни от 20 на 10%. И още нещо, което е много важно. Европейският съюз се намира в е, една ситуация на промени и ще трябва естествено да а, помислим най-вече за механизма за справедлив преход, как, който е свързан с а, Зеления пакт. но ще трябва при всички положения да компенсираме и загубите в резултат на излизането на Великобритания. те ще се отразят в социално-економическо и отношение на много региони. И накрая ще трябва да предвидим и следното. В момента 40% от европейския бюджет отива за ОСП. Да, е, затруднения има в селското стопанство. Е, същевременно ще трябва да се откажем от големите индустриални земеделски стопанства. Действително нямаме нужда от тях. Те пречат и на климатичните ни цели, но ще трябва и да помогнем на хората в прехода. Изследвания и иновации, много важна тема също. Господин Новиц, Павло Новиц, ако правилно чувам името, Португалия. Благодаря, господин председател. Мисля, че е изключително важно преди да определим бюджета, да а, определим стратегиите. Една сближена Европа не бива да залага на карта това сближаване. Има региони, разположени в периферните райони, и те в момента са под заплахата да бъдат изключени от справедливия преход. Това според нас не е правилно. За тези периферни региони е важно е много важен дела на съфинансиране, защото това са региони, за които по принцип е трудно да се доближат до средните стоености за Европейския съюз и по този начин отново биват изключени. Искам да обърна внимание на един а, аспект. А, който е важен с оглед на а, насърчаването на инвестициите и иновациите. Важно е малките и средни предприятия да получат а, шанс. По този начин ще се увеличи потенциала на единния пазар Искам също така да обърна внимание на това, че тук става дума за стратегически позиции, които обаче не трябва да бъдат за сметка на важни политики от типа на ОСП и общата политика по рибарството. Европа трябва да реши тежката задача с намирането на нови средства. Стратегията не бива да се поставя по въпрос, но същевременно трябва да се стремим и към водеща роля в света. Господин Левандовски има думата. Благодаря. Европейския бюджет не бива да се разглежда като лек за всички европейски а, проблеми. А, европейския бюджет, инвестиционен бюджет, е силен лостов ефект. Второ, как да отговорим на глобалните предизвикателства в МФР? Това, което ще се случи в петък, обаче няма да има нищо общо с глобалните предизвикателства, нито с визията на Европа. Европейските лидери ще направят много прагматични избори, ще калкулират средствата и а, рисковете. Такова каквото е предложението на Шарл Мишел. Всеки иска да бъде печелив в тази битка за бюджета. Европейския парламент е в некомфортната позиция да наблюдава и да изчаква. В тази позиция сме от миналата година. Председателя Шарл Мишел не се доближава до позицията на парламента. Ако в петък или събота се случи чудо, може да се случи такова чудо, Европейския парламент ще бъде поставен под натиск да намери решение, защото времето ни свършва. И както последния път, ние ще трябва да направим избор или да се съгласим с това, което е решено, или да се откажем. Миналия път е, за периода 2007-2013 година успяхме да увеличим бюджета с 3,5 милиарда, което не беше много, но очаквам а, а, е, силен натиск а, е, върху от страна на парламента, защото бенефициентите чакат конкретни средства, а не битка между институциите. Благодаря господин Масимо Гаравагла от Италия. Каравалия от Италия. Благодаря, господин председателю. Ще говоря на италиански. Имам три въпроса, много прости. Когато няма достатъчно приходи, първото нещо, което правим е да намалим разходите. Например, институционалните какво се случва, например, с седалището? Второ, когато има криза, не може да се иска от нетните платци допълнителен принос. Това няма как да сработи по време на криза. Това е очевидно. Трети въпрос. Давачната мощ на Европейския съюз която всъщност не съществува на практика. Сега, говорим за такса пластмаса. Аз бих искал да разбера малко по-добре. Ако не греша, става въпрос само за нерециклираната пластмаса. Например, в Италия има такава такса, но това се оказа с много отрицателни последици. Защото това не е върху производството на самата суровина. И в крайна сметка се стигна до а, огромен а, процент загуба на производство. И всъщност се оказва глупав подход. Още нещо във връзка с упростяването. Никога ли не сте мислили за упростяване на бюджета, защото нетните платци, те не могат просто само да плащат, и след това да осъществяват политиките решения от парламента със собствени ресурси. Thank you. Next is Mr. Adam Kalus. Благодаря, Адам Калюш от Чешката република. Thank you, Mr. Chairman, uh, for for, and I was... Благодаря, господин председател. Аз ще говоря на чешки. Бих искал да подкрепя е, правителствената позиция на Чешката република. Нека да подчертая, че бъдещият бюджет на Европейския съюз трябва да бъде е, балансиран, уравновесен. Е, имам предвид равновесие между традиционни и нови политики. Ако говорим за евентуални съкръщения, не бихме искали да се съкръщава в сферата на традиционните политики – Подчертаваме значението на кохезионната политика и общата селскостопанска политика. Желаем, освен това, да има гарантирани добри условия за изпълнението на нашата политика. Ние подкрепяме, освен това, и идеята да се запази кохезионната политика в сегашния ти вид, на сегашното равнище – политиката на сближаване е, допринася за по-добра конвергентност между е, държавите членки. Трябва да поддържаме и е, едно добро равнище на инвестиции, в никакъв случай не по-малко от това, което е в момента. Чешката република не може да приеме намаляване на субсидиите. Кохезионната политика може да бъде ефективна само ако държавите членки е, постигнат е, споразумение по отношение на разходите. Те желаят е, да прехвърлят средства между фондовете, между стълбовете. Така че по отношение на преките плащания в селското стопанство имаме принцип на доброволност. А що се отнася до постъпленията, до приходите, мисля, че системата на собствените ресурси трябва да бъде честна, справедлива, ефективна, прозрачна и да помага на по-малко развитите държави членки. Страхувам се, че няма да можем да постигнем споразумение по отношение на собствените ресурси. И затова нека да запазим съществуващата система, но просто да се опитаме да я опростим. Надявам се, че ще можем да работим като посредници и да постигнем споразумение. Госпожа Сабин Тиле, Франция. Мерси. Благодаря ви много, господин председател. Някои колеги вече го почертаха, така че разбрахте сигурно, че за Франция понятието европейски суверенитет е много важно. И когато се гледа бюджетът, който ни се предлага, все пак се вижда, че има доста съкръщения, които се оказват неприемливи, защото не са по посока на европейски суверенитет. Когато погледнем, например, иновациите, въпреки чутото от държавите членки за бъдещите е, научни изследвания, е, разбираме, че е, този бюджет именно е, с него се управляват е, намаленията, възможните намаления на бюджета. Говорим тук за приоритети, които трябва действително да осигурят този суверенитет. А сега стигаме до две философии. Държави членки, които не искат да увеличат бюджета, искат да остане такъв и да направят така, че приоритетите да влязат, да се напъхат в тази сума, а другата философия е първо да определим приоритетите, да видим как ще ги финансираме. За това трябва да вземем много важно решение и да се обърнем по-скоро към методологията. Как да успеем да финансираме всичко това, но във връзка с бюджетите на държавите членки. Мисля, че не можем да разглеждаме отделно бюджета на Съюза и бюджета на държавите членки. Трябва всичко това да бъде адекватно. Благодаря. Мисис Ана Бонфриско. Госпожа Ана Бонфриско има думата. Грация, президенте. Ho più volte avuto l'occasione di intervenire nei Благодаря господин председателю. Няколко пъти съм имала възможност да вземам думата тук и съответно да изкажа силните притеснения на Европа относно геополитическите промени около нас и по какъв начин всичко това ще има последици върху економиката, съответно и върху бюджета. Ето защо мислим, че съкръщенията в ОСП, например, са опасни. Защото това може да се окаже планетарна спешна ситуация много скоро, следователно европейска. Но това, което най-много ни притеснява в този бюджет, е именно равновесието. Собствените ресурси в Европейския съюз биха могли да се увеличат с нова форма на таксуване, но ние сме против това. Според нас е важно днес да помислим, и то достатъчно зряло, така както чухме и от чешкия парламент, да помислим за единството в Европейския съюз, което се изправя пред големи предизвикателства. Аз идвам от страна основател и знам колко сме слабо ефективни в това сближаване. Има добавена стойност в европейския бюджет, да, за много държави членки, но мисля, че стигнахме до е, тавана си, до граници. Мисля, че трябва да има вече ново економическо програмиране. И то не само в бюджетната област. Предизвикателството, например, е отбраната. И въпросът им е какво възнамерява да направи Европейския съюз без да чака повече, за да може да инвестира в отбранителната промишленост. Това е много голям стълб за промишлеността, но трябва да защитим сигурността. Благодаря. Благодаря ви, е, господин Фернандо Анастазио, Португалия. Е, ще говоря на португалски. Давам си сметка, че естествено преговорите ще бъдат трудни. 27-те държави членки ще трябва да преодолеят дупката, която отвори Брексит в бюджета. И е, това за 7 години представлява 70 милиарда. Естествено, трябва да се мисли за нови варианти. Е, също времено стоим пред нови предизвикателства. Трябва да се постигне съгласие, независимо от трудностите. Ако се получи непреодолим конфликт е, ще бъде много трудно да продължим е, с е, дългогодишните програми и няма да можем да въвеждаме и да изпълняваме нови програми. Независимо от това, аз съм оптимист, смятам, че ще наделее здравия разум и ще намерим една общоевропейска политика в това отношение, която ще бъде в духа на очакванията на гражданите. От името на е, нашия парламент е, в Португалия мога да кажа, че МФР е. трябва да бъде уравновесен и да 1,06% е, е, да кажем от е, БНД. Това съответства и на очакванията на държавите. Ще трябва да се преодолеят с тези пари и всички други предизвикателства и задачи, за които сме говорили, климатична политика, иновации, изследвания и така нататък, миграционен натиск. Естествено и политиката на съседство не бива да се пренебрегва. Коференция, кохезия, конверген конвергентност, всичко това няма нужда да го изброявам. По този въпрос сме единодушни. Е, това са задачите, е, които трябва да изпълним в интерес на всички е, европейци. Господин Янбергер. Германия. Благодаря, господин председател. Вие в началото споменахте, е, че е, не можем от единия джоб да вадим и да слагаме в другия. Да, съгласен съм с вас. Но е, хубаво е да кажем, е, във вашия вариант е, това означаваше Петър и Павел. Да събличеш Петър, е, да обличеш Павел. Не, няма да събличаме Петър, но и Павел трябва да бъде облечен, така че при всички положения ще трябва да намерим достатъчно средства с доста милиарди ще трябва да се простим след излизането на Великобритания. Естествено ще трябва да се опитаме да запълним тази празнота, но трябва да бъдем и умерени в действията си. Естествено, че се налагат някои съкръщения в различни области. В същевременно в някои случаи ще се наложат по-големи разходи, да кажем Зеления пакт, 1 милиард евро, разделен на 10 години за европейския бюджет и за е, инвестиционната банка, Европейска инвестиционна банка, тогава това означава, че е, за нас това означава 4 е, милиарда повече, 0,1%. Е, Питаме се как ще можем от националния бюджет да финансираме тези суми за европейския бюджет. Госпожа Маркес говори за очакванията на гражданите и за това какво могат да понесат гражданите и да го приемат. Това е важно, естествено, но гражданите едва ли ще са съгласни и с големи дефицити в националните бюджети приети. Така че ще трябва естествено е, да помислим за увеличаване на ефективността по отношение на изпълнението на бюджета. Има много примери за това как може да се постигне желания ефект. 1% според нас от е, БНД е достатъчен е, труден път, но при всички положения и аргумента за върховенство на закона по отношение на раздаването на средства е, не е лош модел. Има много-много други неща, за които можем да говорим, но при всички положения оставаме на картината, за която вие говорихте, за Петър и Павел, за единия джоб и за другия. Трябва по някакъв начин все пак да се справим, без да оставяме Павел съблечен. Благодаря, господин председателю. Ще говоря на испански. Европейския бюджет не може да пренебрегва раз, разликите в различните региони. Например, в Испания, в моя регион, селските стопани в момента са на улицата, за да могат да защитават достойни цени на пазарите. ОСП позволява малко справедливост и позволява да съхраним мечтите на нашите селски стопани. Така че ние трябва да продължим в тази посока, да не изхвърляме никого за да може наистина да има повече справедливост. Да не изхвърляме никого, защото всички тези хора работят за общото благо. Казвали сме, че европейския бюджет е най-важният инструмент за осъществяването на европейските политики. И предизвикателството е да можем да продължим по посока на разрешаване на сложните проблеми, включително развитието на технологиите, но да продължаваме наистина да се фокусираме върху хората. Не трябва да забравяме, че хората са най-важният капитал. Испания по, по време на последните избори каза на целия свят, че Европа е важна за нас трябва да си възвърнем тяхното доверие и трябва да имаме такъв бюджет, който да отговаря на очакванията на гражданите и на хилядите испански селски стопани. Благодаря. Благодаря, господин Зонча. Ще говоря на полски 18 канал. Европейският съюз е рационален проект. И можем да го подкрепим като а, партия от ЕКАРЕ само като такъв. Въпреки, че наблюдавам някои загадъчни феномени при функционирането на Европейския съюз. Този европейски проект, уважаеми госпожи и господа, непрекъснато трябва да бъде анализиран, в това число и по отношение на числата. Мисля, че е важно да се каже истината по отношение на нетоплаците нетополучателите. Ако една държава плаща 16 милиарда и казва аз съм нетен платец, въпреки че друга числа казва, че тази държава потребява 20 милиарда, това трябва да ни кара да се замислим. И това е един мит, който трябва да а, развенчаем и да кажем каква е истината. Второ, ако искаме да работим по много проблеми, ще са ни необходими и съответните средства. Поставяме си нови цели, имаме нови предизвикателства и а, се сблъскваме с трудности. Говори се за зелена сделка, за опазване на околната среда. Много хубаво. Ние всички искаме чист въздух, чиста вода, чисти почви. Аз мога да се подпиша под всички тези неща но обаче в Европейския съюз се случват и други неща, които също трябва да се анализират. Донесла съм ето тук един документ е, за пакета за мобилност, който кристално ясно показва, че ако този пакет за мобилност влезе в сила, хиляди автомобили ще се връщат празни в своята държава, и ще са виновни за емисии в размер на 3 милиарда тона празни автомобили, които се движат по пътещата. и най-вероятно ще се обърнат за компенсации към а, Европейския съюз. Има думата представителя на Кипър. Ще говоря на гръцки, господин председател. Искам да обърна внимание на това, е, че само след няколко дни предстои извънредната среща на върха и се надяваме той да ни донесе нова многогодишна финансова рамка, за да могат да продължат е, е, програмите. Новата МФР трябва да предвижда достатъчно средства за изпълнение на амбициозните цели на Европейския съюз, особено що се отнася до цифровия и екологичния преход. Многогодишната финансова рамка трябва да може да работи по основните предизвикателства, каквито са застаряването на населението, демографската криза, социалната защита, пенсионните системи и създаването на нови качествени работни места. Също така трябва да позволява провеждането на справедлива и честна миграционна политика, която разпределя тежестта между държавите членки и да предотвратява е, тероризма, да се бори с външни и вътрешни заплахи. Средствата трябва да са в съответствие с стратегическите цели, целите на Обединените нации, прилагането на споразумението от Париж. Освен това, трябва да се мисли и за ежедневните неща, за стандарта на европейските граждани, трябва да се намаляват дефицитите и европейските е, органи трябва да бъдат надежни и да предизвикват е, доверие. При запазване на настоящото финансиране трябва да продължи работата за и да се продължи по сближаването на Европа. Разликите между държавите членки трябва също да бъдат взети предвид при в новата МФР, също така в общата скостопанска политика и в кохезионната политика. Господин Александр Омедо, Португалия. Благодаря. Много неща се казаха за ОСП, други традиционни политики. Също така се каза, че едновременно с това трябва да се намери финансиране и за нови политики, което иска по-голям бюджет. Подкрепям казаното. Тук споделям и притесненията на някои че това би могло да означава по-високи данъци за европейските граждани. Нещо, което ние не искаме, защото ако кажем на европейските граждани, че трябва да плащат по-високи данъци за Европейския съюз, те ще отхвърлят е, европейския проект. Моето послание е, че за да има по-висок европейски бюджет, няма нужда да се увеличават е, е, данъците. Нека да си припомним, че европейските политики са създадени за посрещане на глобалните предизвикателства, които не можем да избегнем трябва, можем да направим избор между 27 национални политики, примерно 27 зелени сделки или една европейска. Така, между 27 политики в областта на обежището и миграцията или една европейска такава. Много по-ефективно да се борим с глобалните предизвикателства на европейско равнище, с европейския бюджет, отколкото с националните а, бюджети. По този начин няма да се увеличат е, цялостно разходите в Европейския съюз. Те просто ще се прехвърлят от националното към европейското равнище. Тоест, ние ще намалим националните разходи, увеличавайки европейски. Следователно, няма да се налага да увеличаваме данците. Европейските политики имат нужда от свежи пари, но това няма нужда да става чрез увеличаване на данците. Господин Кристиан Петри, Германия. Петри. Благодаря, господин председател. В коалиционния договор на настоящото правителство Германия е записала, че е готова да направи повече разходи. Това означава, че германския принос ще бъде е, увеличен от 13 на 15 милиарда. Разбира се, всеки един специалист по бюджета в Европейския съюз казва, достатъчно е това, което даваме. Европейските политици обаче ще кажат, не, не, напротив, имаме нужда от повече средства, защото имаме нужда от най-различни политики. Е, искаме да ги разширим, е, да ги е, заздравим с по-малко средства. Това е трудно да се направим. Говори се за е, синергии, за това как националните политики се разтоварват чрез европейска. Всичко това е вярно. Мене ми се иска да, да кажа, че трябва да запазим общия поглед над нещата. И когато говорим за а, е, кохезия, да вземем правите селското стопанство и а, е, обратно. Тоест, трябва ни по-силен акцент. Онова, което беше представено от Шал Мишел, е правилна стъпка, но не е края на дискусията. Аз съм на мнение, че трябва да гарантираме достатъчно финансиране и аз се чудя защо толкова много се обсъждат собствените ресурси при положение, че има толкова малко конкретика. Да, това е дискусия, а, хубава дискусия, но тя трябва да се случи в един по- късен а, момент, защото сега изпадаме в опасността от недостатъчно финансиране и едно последно нещо. А, ЕЦБ а, купи облигации, за да стабилизира цените. Европейската централна банка обаче с инструментариума, с който разполага, може да даде принос към европейския бюджет. Господин Андрей Костовняк. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, ще говоря на полски. Днес обсъждаме бюджета на Европейския съюз за периода 2021-2027. Непрекъснато се говори за две принципни неща. Първо, за запълване на дупката, която се отваря след Брексит и за ограничаване на разходите за някои политики. В тази дискусия се прави констатация или по-скоро се изразява желанието да се говори за това откъде идват парите за европейския бюджет. Преди да слагаме тавани на определени политики, трябва да намерим отговор на този въпрос. Опасявам се, че тази дискусия ще има по-скоро отрицателно отношение върху отношенията в Европейския съюз. Мисля, че трябва да огледам още веднъж страната на приходите и ако го направим, ще констатираме, че много държави членки имаме огромен проблем с данъчните а, проблеми има проблеми с данъците, с данъчните системи. И трябва всъщност да се е, подобрят данъчните системи, за да се увеличат и средствата за е, европейския бюджет. Не мисля, че това с магическа пръчка ще реши проблемите, но мисля, че е крайно време да се заемем с този в, е, е, въпрос, а не, не само да правим съкръщение. Сега за енергийния преход и за средствата, които са необходими за него. Да, много държави имат проблеми в тази област. Не само една единствена държава. но също така и други области, като например отбраната, не можем да я оставим само на НАТО. По същия начин стоят нещата и в селското стопанство. Селското стопанство е изключително важна тема. Сигурността на снабдяването с храни е много важна тема. Представителя на Малта има думата. В дан il е ли li благодаря, господин председател. Много е, е, изказвания вече чухме е, по време на тази дискусия. Трябва да се вземат мерки, най-вече по отношение на сигурността. Нещо ме разтревожи от всичко, което чух. Естествено, много са подтемите но също времено има и нещо, което ни свързва. Какво трябва да постигнем на европейско равнище? Какви са предизвикателствата, какви са задачите, но ние в момента очевидно не знаем как точно да захраним бюджета и да изпълним всичко това, което според нас е необходимо не бихме могли, така да се каже, да отделим достатъчно средства за всички мерки, които трябва да се предприемат. Необходимо е да бъдем по-конкретни, естествено. Можем да помислим и за други механизми, които да гарантират социални, социално-економически мерки, кохезионни мерки – и е, които задължават е, държавите членки да се развиват по един определен начин. Е, естествено става дума за едни европейски принципи, които би трябвало да се свържат с всички европейски политики. Ние всички желаем да запазим Европейския съюз, но европейския менталитет очевидно и разбирането за европейско гражданство не се възприема от всички по еднакъв начин. При всички положения ние ще трябва да мислим и за климатичните промени, но времено трябва да мислим и за социално-економическите аспекти – така че е, по отношение на по-нататъчното развитие ще трябва да мислим и за сигурността, как ще се борим с организираната престъпност и как бихме могли да се справим и с е, миграционния натиск. Имам предвид незаконно влизащите е, на територията на Европейския съюз, престъпността и така нататък ще трябва в някои случаи да налагаме е, отделни ограничения, тъй като е, ще трябва е, да се създаде бюджет, който да засили Европа и да даде сила и на гражданите, а не обратното. Благодаря. Това бяха исканията, които постъпиха при нас до този момент. Така че е, отново давам думата на съпредседателя господин Мателян, за да направи заключителни бележки. Благодаря, господин председател. Ще продължа на харватски, така ще бъда по-бърз. Искам първо да благодаря за отличната организация за днешния ден и за тази парламентарна сесия. Благодаря на всички колеги за твърде интересния дебат. Много сериозни аргументи чухме. Е, чухме и различни мнения, понякога е, противоречиви, но това проистича просто от е, многообразието в Европейския съюз. Ние работим съвместно, но при различни гледни точки. Това, което ни интересува в случая е разглеждането на проекта, който ни беше представен от, от Европейската комисия. Така че това, което сега действително ни събира е високото ниво на амбиция и това, че трябва да направим всичко възможно, за да се приспособим към новото положение. Мисля, че е съвсем ясно, че можем да намерим обща позиция по общите ни приоритети. Сега приключихме с дебата, но най-важното в дебата бяха всъщност две теми. А именно това, което наричаме старите традиционни политики и новите политики. По новите политики, например, зелената сделка. Аз идвам от Харватия. Това е държава, в която туризма представлява на практика 20% от брутния вътрешен продукт и естествено, че всички политики за опазване на околната среда или други политики, свързани с биоразнообразието, ни интересуват твърде силно. Околната среда при нас е много важен кос заедно с нашето население. Така че тази политика е много важна в моите очи. Европейския съюз има много дълга е, външна граница и всички граждани искат повече сигурност. В този контекст раз, можем да разгледаме и миграционната криза, миграция, която е на, на вратата на Европейския съюз. Отделно цифровия преход, инвестициите в е, науката и изследванията – това също са бъдещи въпроси, но и настоящи, защото без новите технологии и цифровизацията не бихме могли да обезпечим економическия напредък и растежа и няма да сме конкурентно способни. Така че всички тези нови политики, както ги наричаме, би трябвало да помогнат на Европа да напредва към целите, които залагаме за следващите години. Гражданите това го разбират. Трябва също така да осъзнаем, че въпреки, че основите на Европейския съюз са много солидни, усилията, които се полагат, може би не са винаги достатъчни, за да стигнем до очакваните резултати. Имаме и традиционни политики, които а, са успешни. Например, хрватските граждани познават много добре от дълги години а, добрите резултати от ОСБ за сближаването. Много често говорим с гражданите за европейските фондове и днес европейските фондове са е, един от най-видимите инструменти, от които се възползват нашите сънаграждани. Трябва да продължим да залагаме на тези европейски фондове. Трябва да се спази известно равновесие, съответно, между нови и стари политики – и трябва да се съобразим и с е, оттеглянето на една от държавите членки. И бюджетът трябва да остане и ефективен, и гъвкав. Новата финансова перспектива изисква подписването на ново споразумение. Много говорихме за това. Съзнаваме напълно, че това, което се случва, наистина може да обърка до някъде осъществяването на политиките. Надявам се, че свиканото заседание на съвета в четвъртък наистина ще доведе до нещо положително, въпреки че не очакваме чудеса, но трябва да има напредък. Ако напредваме, както знаете, Харватия е готова да продължи това сътрудничество интензивно с Европейския парламент. Господин председател, за мен беше чест да съпредседателствам това заседание с вас. Уважаеми колеги, искам само техническа информация да ви дам преди края на заседанието. Е, приемът на парламентарната седмица ще започне в 19.15 часа в е, Дома на европейската история. Е, ще ви заведат служителите тук на изхода на залата. Моля ви да не оставяте никакви лични вещи тук в залата. Е, имам усещането, че съм учител, който говори на учениците си, но все пак ви благодаря за е, този много интересен разговор. Благодаря и приятна вечер.